So, dear colleagues, please take seat. I would like to welcome uh, Elke Koenig, König, Скъпи колеги, и искам да приветствам с добре дошла госпожа Елке Кьоних, председател на Единния съвет за преструктуриране. Както знаете, за мен е удоволствие да ви посрещна тук с добре дошла. For the first time after we renewed това е първото ви публично изслушване, след като беше подновен мандата ви. За нас е удоволствие е, да започнем нов цикъл от сътрудничество да започнем нов цикъл от близко интеринституционално сътрудничество. Ние се видяхме с вас през септември и е, гласувахме е, мандата ви. Междувременно има нови събития. Ние ще се спрем на тях. Е, вие сте постоянен член на този съвет. Имаше и доклад по Европейската сметна палата е, по последното е, дело, по което е произнесено на решение и ние решихме да не приемаме резолюция. СП е разработил също документи, като например по делото Банко Популар. Бихме искали да се спрете и на това дело, по искане на парламента. Радваме се, е, че има по-голяма прозрачност по тези производства. Работим в момента и по банковия пакет, по много разпоредби, които ще представляват интереси за вас. Надявам се да се спрете по-подробно и на тях. Така че имаме е, много богато меню за обмена на мнения. С удоволствие ви давам думата. Благодаря, господин Глотиер. Благодаря ви е, уважаеми господа депутати, за поканът. С голямо удоволствие съм тук, е, защото отчетността е, е основна ценност е, за нашия съвет и това е нашата мисия да служим на европейските граждани, каквато и на парламента. Винаги ценя вашия интерес и откровения дебат. Както казахте, господин Яспек беше вчера утвърден от съвета на Европейския съюз. Ще дебатираме с него. Надяваме се той много скоро да се присъедини към нас и съвета да бъде пълен отново. Аз бих искала да се спъра накратко на доклада на Европейската сметна палата. Е, да се спра на документите, неконфиденциалните документи, документи във връзка с Банко Популар. На скорошния случай на банката АБЛВ и накрая някои изменения на директивата за възстановяване на преструктури на банките, регламента директивата за капиталовите изисквания, документи върху които вие работите. Нека първо да се спра на доклада на Сметната палата и неговите препоръки. Нашата програма за 2018 година беше публикувана през ноември, вече обсъдихме през декември, така че няма да отделям време да говоря за нашата програма за 2018. Две седмици след като публикувахме програмата, Сметната палата публикува множество препоръки на основата на техния а, одит, а, извършен през втората половина 2016, началото на 2017 т.е. много преди да бъде ясно какви ще бъдат нашите планове за 2017. Имаше много критични е, препоръки. Ние ги приветствахме е, и вече работим е, по тях. Освен това, ние ги сравняваме с нашия план за 2017 година, върху който работехме докато течеше одита. Сравняваме ги с нашата програма 2018-2020 и трябва да отбележим, че те имаха доста общи моменти. Така, например, една от критиките се отправяше относно нашата политика по отношение на служителите. Ние вече работим, вече имаме 300 служители, и нашия план ще бъде завършен до края на тази година. Друга препоръка беше да разработваме нашата политика за минималните изисквания за допустимите пасиви. Това вече се случва. Трябва обаче да се направи още и при 2000. 2008, през 2008 година ще разработим такива минимални изисквания за всички значими институции, всички групи, банки. Други препоръки се отнасяха до резултатите за 2018-2020 е, година за е, преразглеждане на нашите споразумения за сътрудничество с националните регулаторни органи и меморандума за разбирателство с ЕЦБ. Е, този меморандум ще бъде завършен през следващите седмици. Освен това, друга препоръка беше да завършим нашия наръчник за планиране на преструктурирането. Ние работим стъпка по стъпка. Ще ви го предоставим за четене с удоволствие през втората половина на тази година. Най-късно до 2020 година ще имаме е, планове за преструктуриране за всички банки, е, с които работи. За някои от вас този процес тече твърде бавно, но ще кажа, че първо това е многогодишен проект, второ нито една банка не е длъжна да чака нашите решения. Е, те могат да работят независимост. Няма причини да чакат. И това е посланието, което ние с моите колеги непрекъснато отправяме към банките. Нека сега да се спра на, на, на решения на е, ЕСП и до първите случаи за преструктуриране. Първо Банко Популар. В началото на февруари след е, консултации, които отнеха доста време, публикувахме допълнителна информация по случая предоставихме така нареченото решение за преструктуриране, така нареченото оценка 2, част от плана за преструктуриране за 2016 година. Признавам, че някои от документите трябваше да продължат да бъдат конфиденциални, тъй като собствената на информацията е ЕЦБ от една страна, от друга страна, защото се засягат публични или е, частни е, интереси, или пък защото е, процесът на оценка продължава да тече. СП е длъжна да спазва независимостта на е, оценителя и да му даде време да завърши своята оценка. Е, ние търпеливо чакаме оценката. Е, и се надяваме оценителя да я завърши по-скоро скоро, отколкото по-късно, но това зависи изцяло от тях, защото те са изцяло независими и е, никой не бива да бъде да, да може да бъде обвинен в това, че е, е притиска оценителя, карайки го да завърши по-бързо. Така сега да преминем към най-скорошния случай. Е СП на 24 4 февруари е, е, реши, че преструктурирането, е, преструктуриране не е необходимо да се извършва за Латвийската банка АБЛВ и нейния филиал в Люксембург тази банка попада в обсъга на латвийското и люксембургското законодателство. Случай с тази банка е особен, затова не трябва да прибързваме да си вадим изводи и да ги обобщаваме. Първо, е, този случай много ясно ни напомня, че несъстоятелността си остава първи възможен избор за много банки. Единствено, ако се засягат обществени интереси и някои критични случаи, СП поема банката и изготвя план за преструктуриране. За АБЛВ е, е СП имаше план за 2017 година, но той показа, че няма критични функции за страните членки, не се засяга публичен интерес и за това несъстоятелността би била най-добрата, предпочитаната стратегия. Освен това, към днешна дата бихме могли да кажем чудесно плънна и резултата се съответстват. Но, второ, този случай показва, че трябва да се хармонизират законодателствата за, за несъстоятелността на банките. Това, че една банка е в несъстоятелност е, или вероятно да изпадне в несъстоятелност, не означава автоматично, че се изпълни критерията за несъстоятелност. Единствено, издигането на национал... стандартите на националните банки за несъстоятелност може да внесе повече яснота, и да сложи ясна граница между несъстоятелност е, и е, преструктуриране структурирана. Допълнително трябва да се спазва принципа за равно третиране на кредиторите в рамките на един механизъм за преструктуриране в момента работим по национални наръчници, в които да се казва как да се прилагат схемите за преструктуриране, как да могат да работят националните органи, ако те отговарят за съответната банка. Тази банка е доста комплексна. И това е втория най-добър вариант след една напълно хармонизирана система. Единствено законодателите са унези, които могат да работят върху една напълно хармонизирана система. Нека сега да се спра като последно на така наречения банков пакет. Мисля, че първо трябва да говорим за настоящото изменение на рамката възоснова на опита на СП. Знам, че тази комисия следи много внимателно процеса. Със сигурност си имаме една обща тема и тя е темата за пропорционалността. Ние можем изцяло да застанем зад този принцип,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 но дейността на, на органите по преструктуриране може да се основава единствено на законодателство. След като трябва да бъдем пропорционални, трябва да имаме съответната свобода на действие, което това се отнася до множество сфери. Качество, количество на минималните изисквания за допустими пасиви, е, сроковете, в които те да се а, е, а, е, спазят, Банките са различни а, и ние трябва да се съобразим с техните особености. Трябва да можем да преценим какво е индивидуалното състояние на всяка, всяка банка или изберем подходящият а, а, начин. А, би било а, опасно да се ограничи способността ни да адаптираме решенията към всяка една банка. Така че това е един силен призив към равно прилагане на принципа за всяка банка и второ необходимата гъвкавост за да може да се калибрират минималните изисквания за допустими пасиви. Случаите трябва да се разглеждат по-отделно и докато това е така, ние също бихме подходили гъвкаво, за да направим системата по-добре елегантна. По отношение на минималните изисквания за допустими пасиви, ние препоръчваме да се е, приложи така наречения двоен процес. Първо ЕСП да определи какви са минималните изисквания за допустими пасиви, след което националните органи за преструктуриране да приложат това решение, което означава е, да се изпълни решението на ЕСП в рамките на 19 различни национални е, законодателства. Сега ще спра до тук. Е, имаме една друга тема, темата за мораториум, мораториума Но сега ще, сега ще спра, без това говорих много, много дълго. Няма да говоря за ЕДЕС. и за ликвидността по време на преструктуриране. Сигурна съм, че ще повдигнате ваша страна тези въпроси. За сега ви благодаря за внимание. Uh, благодаря ви. Сега ще дам думата на колегите. Буркхард Балце първ. Благодаря, господин председател. Европейската комисия през е, а, миналите а, е, месеци представи своите е, а, за така наречения loan performance. Ви, ви госпожо Къник, вие казахте, че очакваме решение. Проблемът обаче не изчезва. Това сте го казали преди две години. Със сигурност дълго сте чакали, госпожо Къних. Ние също доста чакахме в парламента. Сега разполагаме с, плен, с плановете на комисията относно е, минималните е, изисквания за допустимите пасиви. 950 милиарда се смята, че са те. то сравнително малко. Миналата седмица надзорния съвет на ЕЦБ намали и минималните изисквания за допустими пасиви. По този начин става по-лесно рекапитализирането на банките с публични средства. Мисля, че това също би трябвало да ни тревожи. Но когато не са изчистени задълженията по стари кредити, рисковете не са оценени, а, бихме могли да имаме проблем. Какъв, какви съвети бихте ни дали като председател председател на ЕСП, когато започнем да се занимаваме с намаляването на минималните изисквания с допустимите пасиви. Благодаря ви. Минималните изисквания за допустимите пасиви се обсъждат от надзорните органи, а не от нас, но не се опитвам да избегна въпроса ви. Многократно съм казвала, и най-вероятно това въжи и за дискусията за МРЕО, минимални изисквания за допустимите пасиви, економическата ситуация е добра. Така че ако някой желая да го направи, може да го направи. Необслужваните кредити паднаха, ЕЦБ приканва банковите институции да намалят лихвените проценти. Трудно е да има някакво чудотворно решение без да са необходими финансови ресурси. Предложенията на комисията са ценни в това отношение. И именно в това отношение ние дадохме нашия принос чрез а, издаването на един документ, Идеята е да има публично финансиране и допълнително такова. Това, което мога да кажа на държавите членки е, че нищо не може да се направи от един път. Това въжи и за отделните банки. Разумно е да се каже на тези банкови институции. Имате проблеми, идващи от миналото, трябва да решите тях, за да не натрупате нови лоши активи за следващата криза. Ако дойде следващата криза, при този ръст на необслужвани кредити, то би било жалко. Но Нужно ни е законодателство в а, това отношение. Просто трябва да решим проблема по законодателен път. Яков. Благодаря, господин председател. За нас е удоволствие да сте тук, госпожо Кьонинг. Първият ми въпрос на... във връзка с доклада на Сметната палата. В момента сме в процес на дискусия на МРЛ. Щеше да е добре, ако бяхме имали планове за преструктуриране с съответните МРЛ. Така щяхме да можем да фокусираме малко по-добре дебата и доводите, които изтъкваме за МРЛ тъй като към момента ние не сме под удара на финансовата криза и за съжаление Въпросът ми е как ще гарантирате, че за наистина големите банки ще може да работим по-бързо, за да имаме добри планове за преструктуриране. Втори въпрос. Как да изработим процес, който да ни позволи да направим оценка, не зная дали вие или някоя друга институция, да направим оценка дали тези планове всъщност вършат работа и дали дават възможност на всяка финансова институция да бъде преструктурирана. Това беше в контекста на доклада на Сметната палата. На следващото място прегледа на европейските надзорни органи. Смятате ли, имайки предвид вашия опит, че е добре да имаме един орган за преструктуриране за големи CCP за в бъдеще. Мисля, че сте напълно прав. Все още не разполагаме с цялостни и пълни планове за преструктуриране за всички банкови институции. Това въжи особено за два сектора – по-голямата част от големите банки имат високи МРЛ. Така че когато залагаме цели за МРЛ, виждаме, че половината от банките, за които имаме правно вързващи цели, които могат да се увеличат а, за в бъдеще, половината от тези банкови институции не се нуждаят от преходен период, защото те ще могат да постигнат целите. Това е частична победа, защото целта ни също ще се променя, но част от банковите институции вече я изпълняват. Други пък банкови институции се нуждаят, може би, от около още две години да работят по плана за преструктуриране, за да могат да постигнат необходимите МРЕО. За трети банкови институции това ще отнеме още повече време, а за четвърти те просто трябва да работят от нулата. Качеството на МРЕЛ определя и възможността за преструктуриране на съответните банкови институции. Така че много ни предстои в това отношение. Необходимо е да се направи оценка дали плана за преструктуриране действително може да доведе до преструктуриране на банката, ако това се наложи. Единия съвет по преструктуриране и неговия колегиум взема решение за банковите институции. Има национални органи по преструктуриране за държавите не членки на еврозоната. Както вече казах, много работа ни предстои в това отношение. 2017 година си зададохме цели и тези цели бяха само началото на процеса. Сега се стремим към качество и евентуално към количество. Прегледа на европейските надзорни органи. Още от самото начало имах чувството, че е, за няколкото наистина големи централни контрагента – можем да говорим за международен характер на тези институции. Да се помогне на централните контрагенти за преструктуриране и за оздравяване, всъщност това зависи от самите членове на централните контрагенти. Но пък всичко зависи от вас. Според мен първата стъпка е да говорим за оздравяване, за възстановяване, а след това за преструктуриране. Определено централните контрагенти са важна част от екосистемата на банките. Не може да гледаме на тях като на независими от банковите институции органи. Така че е добре да имаме клауза, която да ни позволи допълнително да преразгледаме темата по-късно. Благодаря, господин Луке. Зиле. А не, извинявам се, извинявам се. Бъркам. Напълно погрешно съм разбрал това, което ми казахте. Рамон Тремоза. Uh, thank you very much. Oh, sorry. Мадам uh, Коник. Благодаря ви, госпожо Кьоник. Добре дошла отново в Европейския парламент. Само три въпроса. Първо, изборите в Италия. Обезпокоена ли сте от победителя на изборите? Това е партия, която е против вътрешното преструктуриране. Добре е да чуем вашето мнение в това отношение. Вторият ми въпрос е за Латвийската банка. Тази Латвийска банка и нейния филиал в Люксембург с могат да бъдат преструктурирани, но бе взето решение, че не е в обществен интерес това да бъде направено. Може ли да ни кажете защо? Люксембургски съд отхвърли решението на един съвет по преструктуриране относно филиала в Люксембург. И на следващо място Оценката на Делойт за Банко Популар ще бъде на разположение през 2000... в началото на 2018 година. И се питам, с оглед на прозрачността, кога според вас ще имаме решение в това отношение? Единният съвет по преструктуриране трябва да обяви оценката си веднага, що ми я изготви и след като се предприеме действие по преструктуриране. А това се случи вече преди 9 месеца. Ще започна с последният ви въпрос, нещо, което засегнах и в уводните си думи. Ние, както и вие, с нетърпение очакваме оценката. Очаквах да я получа през февруари, през март. Март още не е приключил. Оценителят е независим заявихме, че желаем да получим оценката във възможно най-кратък срок. Но не ние изготвяме оценката, така че не можем а, да направим нищо повече, освен да подканяме допълнително външния оценител. Може би тя ще излезе през април, но пък дали това ще стане при положение, че ни бе обещано да е през февруари. На другия ви въпрос за изборите в Италия. И аз, както и вие, наблюдавам какво се случва на изборите в много държави членки. Гражданите имат право да изразят своята воля. Сега ще се сформира правителство. Нека да видим какво ще се случи. Няма да коментирам повече. Относно Латвийската банка, заедно с колегите от Латвия и колегите от Люксембург през 2017, че през 2016 година сме обсъждали тази банка. Решихме, че тази банка няма някакво особено значение за економиката на Латвия или за Европейския съюз като цяло, т.е. тя е малка и не представлява заплаха за финансовата стабилност в Латвия. Причината беше, че тази банкова институция имаше особен бизнес модел. Над 80% от депозитите на банката бяха депозити от граждани, от Русия, Украина, т.е. не европейски граждани, граждани от Commonwealth. Това означава, че връзката на банковата институция с латвийската економика беше слаба. Ето защо тогава ние взехме решение за банкова институция, която най-вероятно ще обяви несъстоятелност. Решихме да не се прави никаква промяна и да няма преструктуриране. Към момента това отношение разполагаме европейска схема за преструктуриране, но а, имаме и национални законодателства за обявяване на несъстоятелност. Това е много особен случай. Люксембургския съд отсъди, че банката е, не е в несъстоятелност, филиала на банката в Люксембург има добри активи, но няма ликвидност. Банковата институция има достатъчно активи, които обаче не са ликвидни. И за това Люксембургския съд смята, че не може да обяви в несъстоятелност тази банка. Това е решение на Национален съд, което трябва да признаем. Това въжи за филиала в Люксембург. В Латвия положението е различно. Там банковата институция, управителният съвет на банковата институция реши да обяви несъстоятелност. Именно това се случва в момента. Това, което научихме е, че хармонизацията на законодателството по отношение на обявяването на несъстоятелност са най-доброто решение. Благодаря. Госпожа Зиле, сега искате ли думата? Господин Зиле. Thank you very much. Exactly, it was a part of a question what I wanted. Благодаря. Това беше част от въпроса, който и аз исках да задам. За съжаление, в момента такът заседания на две комисии, на които трябва да присъствам. Аз съм от Латвия и бих искал да задам въпрос, свързан с ABLV банката в Латвия. ABLV е голяма банкова институция, но тя не е от системно значение за економиката на Латвия. Нямаше публичен интерес банката да бъде спасена. Затова и не бе задействан механизма за преструктуриране. Ние сме малка държава членка на еврозоната и като такава малка държава членка на еврозоната, ние не може е, да се възползваме от механизма за преструктуриране този въпрос не е ли свързан с действията по отношение на прането на пари? Може би някой вече е задава въпрос в това отношение. Банковия сектор е свързан тясно с действията, които предприемаме по отношение на прането на пари. Не смятате ли, че държавите членки не трябва вече да се занимават с борбата за пране на пари и, и че тази дейност трябва да се прехвърли към единия съвет по преструктуриране. Смятате ли, че това трябва тези правомощи да са в ръцете ви, поне за големите играчи на пазара? Отговор на госпожа Кьоник. Смя... Вие питате дали втората по големина банкова институция в малка държава членка не си заслужава да бъде преструктурирана. Отговорът ми е не. Категорично не. EBLV беше специална банка. Нещо, което казах и преди малко. Над 80% от депозитите на тази банка са на хора, които не са граждани на Европейския съюз. Не може да се каже, че тази банкова институция е била тясно интегрирана в латвийската економика. Там не е имало нито домакинства, латвийски домакинства, които да са депозирали парите си, нито пък са отпускани кредити на латвийски граждани. Разбирам, че това е относително малка банкова институция, Малка институция може да бъде преструктурирана, ако тя е тясно свързана с националната економика. Такова решение е, взехме съвместно с колегите от Латвия. Относно борбата с прането на пари. Дали това трябва да се прави на европейско или на национално равнище. Не аз трябва да отговарям. Едва ли един съвет по преструктуриране има правомощия за това. Разбира се, предложението ви си има плюсове и минуси. По-настоящем е добре че големите надзорни органи имат думата а, по този въпрос и няма да развивам довода си. Благодаря, Благодаря. Преди три години ние създадохме Европейски, единия съвет за преструктуриране. Междувременно се създаде Банковия съюз и други институции. Искам да ви задам следния въпрос. В е, Италия стана ясно, че нещата не са нормални защото имаше противопоставяне на държавната помощ, макар да бяхме обещали, че вече няма да има държавни помощи за е, помощите от Банковия съюз. По делото Банко Популар научихме, че данните, с които разполага институцията, за да може да се справи с материята, са напълно недостатъчни и е, за щастие се намери някой, който плати в евро. Така че възникна нов проблем. Сега научаваме, че системата не работи, защото сравнително малка банка в Латвия изпада в несъстоятелност поради проблеми, свързани с прането на пари и властите не могат да се разберат в момента е, кой е, работи по банки, които могат да изпаднат в несъстоятелност или изпадат в несъстоятелност. Въпросът ми е, системата работи ли реално? Имате ли конкретен пример, който да посочите, че системата работи, както обещахме на гражданите? Какво же можете да ни кажете за нас като законодатели? Какво е необходимо? Какво ви е необходимо, е, за да може системата да работи? Искам списък от очакванията ви. Е, отговор. Благодаря ви за въпроса. Искам само да поясня. В е, делото Банко Популар аз заявих, че дори тогава ние установихме, че данните могат да бъдат проблем. Но те не бяха проблем по това задело, защото имаше желаещ да откупи банката. Смятам, че можете да използвате Банко Популар за много доводи но е, съобразно правилата с е, известен късмет имаше купувач, но дори да нямаше купувач, основният проблем е, щеше да бъде щеше да възникне проблема с преструктурирането на банката. Сега, Латвийската банка е в моя списък на желание. Поставям го върху списъка на желанието. Има европейска схема за възстановяване на банките, но несъстоятелността е въпрос е, от национално право. Така че е, как ще се справите с кредиторите, зависи от националния закон за несъстоятелност. С е, Латвийската банка случай беше много специфичен. Е, взехме решение за несъстоятелност или изходно до несъстоятелност, но това не може лесно да се разпише по национално право за несъстоятелност. Именно с този въпрос трябва да се занимаем. Така че по нашия списък за желание да вървим напред е, и това не е желание, това е наше задължение да е, прилагаме е, наличните закони, да видим какви са препятствията, да бъдем гъвкави, да бъдем реалисти. Ние няма да можем да направим всичко. Няма всичко да бъде тип-топ в рамките на една година ще бъде необходимо време. Важно е, че вървим в правилната посока. Не искам списъка ми с желание да бъде дълъг. Въпроса с несъстоятелност, финансирането и възстановяването на банките също и да се справим и с така наречените реди. Това, са, това е нов законодателен пакет, който може да промени света изцяло. И това е на списъка ми. Отговора сина ми е много по- открит, когато прави списък с желание. Много по-взискателен. Прикамвам ви и вие да бъдете взискателни. Отговор ще бъде. Председателя, вие бяхте също много взискателен. Депутата, да, това ми е ролята в тази комисия. Да, едно по едно, когато вършим законодателна работа, нека да не изразяваме странни желания, очаква ни дълга дискусия. Но няма да я проведем сега. Господин Шиделем, благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Къниш, е, за разяснението, за това, че ни давате възможност да ви зададем е, въпроси. За една малко политическа група, като Обединената левица, не е лесно да наложи някои неща в парламента, но е, компетентностите на един съвет за преструктуриране са доста напред в нашия списък с е, желанията. Казвам това, за да знаят колегите, че ние имаме желания, които се опитваме да прокараме. Моите въпроси са по-скоро уточняващи е, въпроси за да получим съвет. Първият ми въпрос е свързан е, с преработката и новелирането на директивата за възстановяване и преструктуриране на банките. Важен въпрос за политическите групи е, е определенето на е, буфера за МРЛ на банките. Според вас предложението на комисията, е, предложението на комисията за преработка на директивата за възстановяване преструктуриране на банките в правилната посока ли отива или желаете още, желаете повече буфер от допустими пасиви? Това е първият ми въпрос. Втори въпрос, е, на мнение ли сте че някои облигации трябва да са второстепенни спрямо други а, облигации. Благодаря ви. You Отговор. Благодаря ви за въпросите. Искам да изразя съгласие по директивата за възстановяване 2, е, сега имам предвид първоначалния пакет. Има два въпроса, е, свързани с минималните изисквания за допустими пасиви. Е, първия е по първи стълб за важни банки от системно значение. Те са е, поне толкова важни за отдална държава членка или за нейната економика, е, както и джип, СИПС. Това е безпокойство за нас. Втората част. Както казах, ако искаме банките да бъдат възстановяеми, е, механизма за допустими пасиви не е математическо уравнение. Ако искаме банките да бъдат преструктурируеми, трябва е, да се взимат решения по осмотрение, съобразно тяхната сложност, според ангажираните капитали и е, е, починения механизъм е наречен механизма за най-добро качество, защото чрез него се разрешава въпроса с недостатъчни кредити. Винаги ще има приоритетни кредитори. Не можете да им платите или не искате да им платите, защото може да се създаде нов проблем, вместо да се разреши един. Така че този въпрос е близък до сърцето ни. Списъка със желания може да бъде безкраен, ако трябва да цитирам вашия колега. Така или иначе необходима е по-голяма гъвкавост. Необходима е яснота. Яснота, е, когато говорим за е, вътрешен механизъм за когато говорим за минимални изисквания за допустими пасиви, е, можете да го наречете предпоставки за такива минимални изисквания. Настоящите законодателства или са твърде строги, защото се прави единица по единица или е, просто се разглежда въпроса на ниво групировка. Председателя, благодаря. Е, да, е, печелившия Марко Вали. Благодаря. Благодаря, Рамона. Е, тъй като говорихме за италианските избори. Е, трябва да не се страхуваме от вота на народа, а по-скоро от стълкновението на интереси между прословутите независими органи. Имам два въпроса към вас, госпожо Кьоних когато правите оценка на минималните изисквания на допустими пасиви, има различни модели за изчисления, има е, риск от е, големи кредити в европейската система. Знаем, че операцията далеч не е лесна. Бих искала да ви попитам вие е, по какъв път ще тръгнете. Искам да говоря и за опита ви е с е, неликвидни ценни книжа. Аз е, разполагам с доста обезпокоителни данни. Говори се за пазар от 900 милиарда. Пазар на деривати на ликвидни ценни книжа. Пазара нараства. В момента положението е добро, но може и да се влуши. Има повече от 1000 милиарда в обращение на европейския пазар. Искам да ви попитам как ще направите сериозно и независимо изчисление по този системен проблем. Сега говорим и за необслужвани кредити. Като че ли забравяме този отрасъл? Отговор. Аз не ги забравям. Вие вече сте задавали такива въпроси на предишни срещи, но този въпрос трябва да бъде отнесен до надзорниците за кредитния риск и доколко той отговаря на капиталовите изисквания. Ние гледаме на цялостния въпрос за ликвидни пасиви, за деривати, дериватни продукти. Това не винаги е едно и също. В смисъл на преструктурируемост на банките, в момента тече интересна работа и аз участвам в нея. Искам да видим как е, портфелите с дериватите да е, бъдат отделени по е, начин по който се запазва платежоспособността. Така че говорим за това да не останат тежки пасиви, това е част от работата ни, но е свързано с работата на надзорника от една страна, който трябва да направи оценка. Аз мисля, че той върши добра работа и онова, което трябва ние да оценим, когато трябва да преценим как да разделим на отделни части, как да преценим различните портфели на институциите при възстановяването им. Thank you. Председателя, благодаря. Барбара Капел има думата. Благодаря, господин председател. Госпожо Къник, ще говоря за нещо, което вече засегнахме. Е, DC, е, Ви Казахте, че сте е, застъпник на единно гарантиране на депозитите за Европейския съюз. Това е спорен въпрос, особено от централните банки с пестовните каси. Те желаят е, да се намали риска, а не да се сподели а, е, риска. А, същевременно с пари на накоплаците се спасяват банки, Комисията миналата седмица представи своя план за намаляване на лошите кредита на банките. чрез изменение на директивите за собствения капитал а, или чрез развиване на вторичен пазар за необслужени кредити. Искам да ви попитам, възоснова на вашия опит с несъстоятелните банки, не би ли е било безотговорно да се въведе едино гарантиране на депозитите, преди да е уреден за въпроса с необслужените кредите? Някои страни членки, след които Гърция и Италия, през последните години не са взели допълнителни марки за намаляване нивото на необслужените обслужваните кредити. Една единна система за гарантиране на депозита няма ли да бъде застрашена от това? Ще се опитам да отговоря на въпросите. Първо да обясня защо категорично предлагаме. Казвам не, незабавно, още днес. Европейска система за застраховане на депозитите. Е, рамките. Имаме механизъм за надзор, единен механизъм е, за възстановяване. Да, един от е, въпросите по списъка е да. От гледна точка на страна Домакин, какво ще стане, ако банковата система се срине, ако някой забрави моите субсидии там. Въпросът става национален депозитите ще бъдат покрити на национално ниво. Ако е, нещата тръгнат много на зле, тогава възстан... е, влиза механизма за възстановяване на европейско ниво. Така че довода от моя страна е, ако искате да има е, рамка за Европейски банков съюз, е, трябва да има и съответна система за гаранции на депозитите. Това трябва да бъде европейска система, за да сте сигурни, че няма вредни му, вредни стимули, когато са засегнати национални клиенти. Аз съм съгласна, че споделянето на риска е едно, а намаляването на риска е нещо друго. В известна степен не мога да се съглася с вас, съвсем честно, е, че нищо не е станало по МПЛ до сега. Държавите членки се занимаха с въпроса. Винаги можем да бъдем по-амбициозни, винаги да кажем, че може да се направи нещо повече, че може да стане по-бързо. И в тази степен аз приветствам онова, което направи комисията през последните 12 месеца. Постави натиск. Трябва да се занимаете с този въпрос. Така че ще видим какво ще стане. Въпросът е Чакате ли едното да приключи и тогава да работите по следващото? Или искате да вървите по-бързо и в този смисъл очаквам предложението на комисията. Това ще бъде една стъпка, да видим как ще тръгне дискусията. Но основната система се нуждае от тези елементи. Председателя Дануто Хубнер. Благодаря, господин председател. Госпожо Конях, за вас винаги е удоволствие да ви слушаме. Искам да се върна към МРЛ в контекста на Брексит. След Брексит инструмента за пасиви, който ще бъде разработен по британското право, вече няма да бъде допустим нито за МРЛ, нито за КЮЛАК. Няма да бъдат включени договорните изисквания по член 5 въпросът ми е какво решение можем да намерим за новоподписани договори, както и за текущи договори. Втория ми въпрос е свързан с меморандума. Резолюцията за меморандум 2, който се използва при BRD, да, при мораториум. Да, мораториум, извинете. Да, тъз, да по-ми харесвам меморандум, отколкото мораториум. Затова правя езикова грешка. От отрасъла чухме мнения, чухме безпокойства тук в парламента. Виждаме и мнения на колеги от най-различни политически групи. Те правят изменения и явен консенсуса. Той е свързан с продължителността, но и коментари, че този инструмент може би изобщо не е полезен. А Даниел Енуи каза, че от гледна точка на надзорниците това е много полезен инструмент. Та, е, как виждате вие нещата? Отговор. Благодаря ви за въпроса. Първо по Брексит. Ние започнахме миналата година и ще продължим тази година. Е, обърнахме се към банките да се подготвят за най-лошото. А най-лошото е след Брексит е, всичко, което е подчинено на британското право, вече няма да се разпространява в Европейския съюз. Всички книжа, издадени по британско право, няма да бъдат е, избираеми по МРЛ, но това не е напълно вярно. Те имат договорна политика, но е, минимално по всички договор трябва да има клауза, клауза. Аз лично бих препоръчала да има признаване на решения. Както е, ние признаваме тяхно решение за възстановяване, така и те да признават наши. Но като минимум трябва да има договорна клауза, защото е, е, защото това, което е по устав отпада и трябва да се замени с нещо друго. Ние в Единния съвет смятаме, че мораториума е полезен инструмент. Не е необходимо да го използвате винаги, а само за определени случаи. В случая с Латвия той беше използван, защото се даде възможност на банката да се здобие необходимите ликвидности, да не се затвори банката. Може да се използва и в други случаи, но властите по възстановяване могат да кажат, че това е междинно решение, междинно решение, ликвидност и възстановяване. Така че ние можем да настояваме за инструмент с по-широк обхват, в който да се включат и депозитите, но тогава няма да можете да спрете е, изтичащите пари. Но е, в рамките на 5 дена от понеделник до уикенд можете да намерите решение. Но казах в по-широко поле. Отрасъла се съсредоточава е, върху клаузите за статус или за протокол, но Можете да предвидите изключения по клаузата за мораториум. Договора е свързан изцяло с гаранции. Това е инструмент за по-малки ситуации, да можете да извършите нещата подредено. Не се очудвам от това, което казахте. Перванш Мерси. Euh, Благодаря. Добре, а, да, искам да се върна на Латвийската банка. Включително защото още не сме разгледали какви бяха връзките в този случай с ССМ. Нещата се развиха много бързо. В предходни случаи, като италианския или испанския, ние се зададохме въпроси за начин по който е предадена информация или не е предадена информация между SSM и SSB. Мисля, че казусът е съвършенно различен. Искам да проверя с вас как точно се развиха събитията. На второ място, вие казахте, е, че трябва да се спрете на въпроса за имиджа на банката – до колко можете да прецените как се отразява това на имиджа на банката? Това казахте на един от колегите. Аз е, прегледах правилника, който ръководи съдбините ви. Тази дума се използва един единствен път, но в съвсем друг смисъл. Не в смисъла, в който вие я употребихте. Та, питам, как можете да се опитате да тръгнете в тази посока, за да отидете отвъд безисходицата, в която бихте попаднали, ако твърдите, че трябва да извършвате надзор или да наблюдавате поведението на различни е, банкови институции съобразно прането на парите? Твърдите, че това не е от вашите правомощия трябва да се намери заобиколен път, за да се справите с въпроса. Тук говорите за имидж или репутация, можете да използвате и думата бизнес модел. Но как да бъдем по-точни? Включително и в вашата дискусия с СССМ за да може въпросния имидж вече да бъде включен в инструментариума. Трябва ли да се променят крайните срокове, законодателството и защо какви полки да извлечем от латвийския казус предвид разпределението на правомощия между държавите членки и Европейския съюз по прането на пари? На първи въпрос връзката на ССМ и СРД в латвийския случай Информацията беше направена паралелно с през съобщението от Съединените щати. Те, в него се казва, че това е първия заподозрян, не обвиняем. Връзката между ССМ в този случай беше отлична, тясно сътрудничество по среда. Е, в началото, след което периода беше къс, сега не бих казал, че нещо е липсвало репутацията на банката, имиджа на банката не е част от критериите, по които преценяваме дали една банка е в несъстоятелност или в риск от несъстоятелност. Ние насърчаваме нашите екипи, когато оценява дадена банка, да не бъдат самодоволни, да не бъдат повърхностни, да не гледат само статистиката, да огледат бизнес модела, да видят дали би могло да има риск, който да, да се разгърне бързо и изненадващо. Това е обаче е задача не на нашия екип, а на SSM които оценяват бизнес модела, управлението на банката, но няма да, но, но не пречи кога да зададете този въпрос, когато става дума за процедурите за преструктуриране. Що се отнася до законодателство за също изпирането на пари и законодателя трябва да реши дали то да остане на национално равнище или да бъде вдигнато на европейско Този случай беше уникален. Той по-скоро може да ни послужи за това да заостри вниманието ни и да каже, ето и това може да бъде случай при някоя банка. Нека да внимава. Не знам какво повече можеха да направят нашите екипи. Благодаря ви. Пинтес. Имам един въпрос във връзка с гръцката банкова система. Аз съм грък. Смятам, че банковата система в Гърция се възстановява от кризата през 2015 година, бавно, но сигурно. Продължава обаче да има много проблеми във връзка с МПЛ и ниски банкови депозити. Как подхождате към гръцката ситуация? Имате ли различна система за ранно предупреждение? Общите правила ли следват? Имате ли специфични разпоредби? Благодаря. Опитвам се да не коментирам специфични за държавите системи, но ако видите нашите системи, е, нашата резолюция за МРЛ, ще видите, че там пише, че не налагаме обвързващи МРЛ за банки, които са в процес на преструктуриране и които и за които постигането на настоящите минимални изисквания не е възможно. Казвайки това, трябва да се има предвид, че за момента всяка банка под наше наблюдение потенциално трябва да бъде преструктурирана, ако не успее влизат в сила МРЛ. Благодаря, Карлос Фернандес. Благодаря, господин председател. Благодаря. Добре дошли в парламента, госпожо Къних. Благодаря ви първо за търпението. Благодаря и на останалите колеги за доклада Делойте. Лечението на тази болка беше тежко. Вие и а, извършихте оценка и настояхте доклада да бъде представен бърз. Вие настояхте да че е необходимо да се подобри законодателството във връзка с несъстоятелността, за да може да се вземе решение дали една банка трябва да се преструктурира или е по-добре да обяви несъстоятелност. Хармонизирането на правото за несъстоятелността е нещо важно, но също така смятам, че едно общо гарантиране на депозитите също е важно. Съществуват много различни системи и аз считам това за допълнително затруднение, когато една банка изпадне в затруднение. Как е, виждате преговорите във връзка с ЕДИС? И как оценявате е, това презастраховане на е, националните е, вложения? Правилата за несъстоятелност не са насочени към едни същи разпоредби за всички само, а имат и за цел стабилизиране на европейските банки. Европей... Едно европейско гарантиране на депозитите трябва също да изхожда от тази философия. Не знам дали системата, която избира определени банки, не бъде загрижена с дългосрочен план. Надявам се правилно да съм разбрала въпроса ви. Ние не можем да, да направим много повече, освен да кажем на Делойт, че чакаме доклада им с нетърпение. Според мен е необходимо да се хармонизира законодателството за несъстоятелността или по-точно да се направи така, че националните законодателства да са в рамката за преструктуриране на банката за да има един същ резултат при несъстоятелност. Не знам, не съм сигурна, че правилно разбрах въпроса ви, но това няма връзка с Едис. Казах, че в, ня... в ред държави, държави членки има по... нещо повече не само процедура за несъстоятелност, имаме 19 плюс системи за несъстоятелност. Що се отнася до преговорите за ЕДИС, оценяваме, че комисията положи усилия да отблокира дискусията и на първо време да има обща система за отпускане на заеми. просто да има финансов инструмент. Напредваме с техническата работа по ЕДИС, тя върви, но аз не съм в позицията да кажа нещо повече. Моите въпроси и коментари бяха доста по-общи, така че в дългосрочен план да не, да не е необходима европейска система за гарантиране на депозитите. Много общ коментар. Благодаря. Перванш, Барас пак. Yeah, yeah, under catch the eye. This is still groups. Спонтанно изказване. Не искаш така ли? Господин Благодаря, госпожо Кърник. Съвсем накратко. Разбрах от вашите думи, че а, освен мораториум, разполагате с инструмент за предварително преструктуриране в случая на Банко Популар този а, е, инструмент би бил много полезен. Моят въпрос е свързан с а, е, въвеждане на таван на, на задълженията. Води се дискусия в парламента да бъде включен този така наречен таван по устав. Относно този таван, ние винаги сме искали гъвкавост, защото решението зависи от спецификата на банката. Кредитите не попадат под, тази, под този таван. Благодаря, Барнт Луке. Госпожо Къних, искам още веднъж е, да се върна още веднъж на доклада на Европейската сметна палата. Него има много критики, но се казва, че СП е в процес на изграждане и трябва да проявим разбиране. Какви са приоритетите, когато организирате работата на СП? Очудих се, че а, в доклада на Сметната палата пише, че ЕСП не е било в състояние да, на, да посочи критичните функции на банките, по които работи. Аз е, смятам, че това би трябвало да бъде първото, което да направите, защото единствено вие е, оценявате системния риск, който пресече от една банка. Не сте ли наистина в състояние за всички банки под вашия надзор да посочите критичните функции, т.е. проблемите или сметната палата се е заблудила? Второ, сметната палата пише, че са достигнали до извода, че не във всички европейски страни членки се прилага директивата за гарантиране на депозитите и не всички държави са в състояние да гарантират сигурността на депозитите при е, фалит на по-голяма банка. Мен като законодател живо ме интересуват всички случаи, в които не се прилага европейското законодателство. Бихте ли казали в кои държави според вас не е приложена директивата за гарантиране на депозитите? Видяхте най-вероятно по изражението на лицето ми, че е, ме озадачи втория ви въпрос. Но сега за, на първия ви въпрос. Сметната палата извърши своята оценка в престората половина на 2016, началото на 2017. Тогава ние работехме върху откриването на критичните функции в банките. Така че в плановете ни за преструктуриране за 2017 година ние сме оценили критичните функции във всяка една банка банките са комплексен бизнес. Продължаваме да имаме някои въпроси. Има някои места, на които казваме тази функция може да бъде критична, но трябва да се задълбочим през 2018. Така че това е процес за 2016 година. Сметната палата беше права. Не бяхме е, открили всички критични функции Когато попитахме банките за да се самооценят какви са техните критични функции, големи банки назоваха три малки банки, 15 и повече много критични функции. Така че започнахме от една много а, различна картина. В момента имаме 17 доста хармонизирани такива карти на риска Така че мисля, че констатациите на съда бяха валидни за 2016 година, въпреки че продължаваме да работим по този въпрос. Приоритета за 2016 година беше да видим какво представляват групите от банки и по какво ще трябва да работим. Едис не. Доколкото разбирам, може и да греша. Не, не става дума за Еди, става дума за гарантирането на депозитите. Системите за гарантиране на депозитите са приложени в страните членки. От тях има някои отклонения в някои страни членки по отношение на прословутия член 11. Но аз трябва да прочета отново доклада на Сметната палата, защото според мен имаме система за гарантиране на депозитите, а задачата да се провери дали директивата е транспонирана е на комисията. И когато открием някои недостатъци, трябва да се обърнем към комисията. А, може ли да ви помоля да ми отговорите писмо на въпроса? Председателя, благодаря. В заключение мога да кажа, че дебата беше обширен, ползотворен. Благодаря ви. С нетърпение очакваме да продължим нашия диалог, нашето сътрудничество. Благодаря ви. Thank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 Това е общата система за ДДС по отношение на задължението за спазване на минимален размер на данъчната ставка. Аз съм докладчик по този файл и тъй като той е достатъчно прост, решихме да действаме по член 50, опростена процедура. Разполагате с проекто текста. Два дни е срока за възражение, освен ако 10 от членовете на комисията не възразят. В противен случай е, текстът ще се счита за прият и ще бъде гласуван на пленарно заседание. Какъв е доклад? Това е, е процедура на консултации. От относно пакета на комисията за ДДС. Тази част касае минимална данъчна ставка стандартна от 15%. Тази ставка беше прета през 1992 година, периодично беше удължавана. Сега комисията иска да я направи постоянна, което е добре. Това е подстандартната ставка от 17%. Съгласен съм, че 15% е подходяща ставка и за това приветствам това да стане част от постоянната система. Докладът а, е, а, е, просто одобрява предложението на комисията. Призовавам страните членки да се съгласят и да приложат плана за действие за ДДС но, но това не се казва. Дори, дори това не се казва в този доклад. Доклада е много семпъл. Не, това е много положително становище относно предложението на комисията. Постоянен минимум от 15% е, ставка за ДДС. Моите докладчици всяка, сянка, господин, господин Зиле, имате думата. Благодаря ви. Докладчиците е, в сянка не могат да присъстват. Аз ще изчита е, казаното от тях. Както вие я казахте, 6 пъти бе преразглеждана ставката от 1992 година. Имахме консултативен доклад който имаше за цел да създаде постоянна система от минимална данъчна ставка от 15%. Сега държавите членки прилагат стандартна ставка от минимум 17%, така че приветстваме вашия доклад. Благодаря. Thank you. Um, other comments? Uh... Ерванш Берес. Господин председател, господин докладчик, благодаря за това предложение, което ще бъде прието единодушно. Просто използвам случая, за да кажа, че относно минималната данъчна ставка се нуждаем от една а, солидна система. Както и вие казахте, имаме консенсус по този текст и спешно трябва да се приеме пакета за ДДС на комисията, за да може да излезем от преходния режим, в който все още се намираме. Приемането на минимален размер на данъчната ставка като елемент от това досие е важна част от работата ни по темата. Благодаря. Не виждам някой друг да иска думата. Крайен срок за възражения е 21 дни, считано от разпространяването на доклада, а ще го гледаме в пленарна зала през април. С това приключваме заседанието. Следващото ще се проведе в понеделник на 26 март в 3 часа и във вторник сутринта. Нека ви напомня, че Утре в 2.30 ще имаме съвместно заседание с парламентарната комисия по бюджета относно фискалния капацитет на еврозоната. Имаме един член на комисията, който работи по директивата за необслужваните кредити. Даниел Луи ще присъства на заседанието на комисията и в понеделник. Благодаря. С това приключва.